Right. Can I have your attention, please? Моля за вашето внимание. За мен е удоволствие да ви кажа добре дошли на заседанието този следобед. Искаше ми се да започнем точно на време. Знам, че мъничко закъсняхме, но със сигурност днес ще трябва да приключим работа в 17 часа, тъй като след това имаме съвместно заседание, както знаете, имаме график и трябва стрикно да се придържаме към него. Първо трябва да се извиня за отсъствието на нашия председател Жан Артюи. Очакваме го да се присъедини към 16.30. В момента той все още е във Франция. Първо предлагам да приемем дневния ред. Имайте предвид, че 17-та точка ще трябва да се придвижи малко напред. Моника Холмайер ще бъде тук, така че ще разгледаме 17-та точка след девета точка утре сутринта. Има ли възражения? След като няма, го приемаме. Нека ви напомня, че утре сутринта е необходимо да изберем заместник председателите. Започваме точно в 9 часа сутринта. Много ви моля, колеги, направете всичко възможно, за да дойдете тук. Пак повтарям и днес. Днес също трябва да внимаваме с своя график. Няма съобщения на председателя, за това и веднага преминаваме към трета точка. Оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 с оглед на междината и оценка и предложението за деветата рамкова програма. Нашия докладчик е господин Турвалц. Веднага му давам думата. Благодаря. Наистина, аз поех отговорността да докладвам по тази тема. Хоризонт 2020 е сравнително успешна европейска програма. Тя добавя стойност. Запознати се сте с статистиката. Всяко евро вложено в научно-развойната дейност всъщност води до генерирани 11 евро. Трябва да кажем, че Хоризонт 2020 не работи толкова успешно, колкото предшестващите програми. За това, разбира се, има причини. На първо място, кандидатстването по програмите е променено. Изискват се двойни усилия. На второ място Европейското финансиране се увеличава, но националното финансиране намалява. ИТРЕ и комисията ще разгледат първата част, а ние ще разгледаме бюджетното изражение. Съгласно стратегията Европа 2020, 23% от бюджета трябва да се заделят за научно-развойна дейност и на европейско и на национално ниво. Но когато бюджетите се орязват на национално ниво, би трябвало европейското ниво да се увеличи като финансиране. Знаем, че ни притискат множество ограничения, но това трябва да се има предвид и за следващата финансова рамка. Необходимо е финансирането да се запази на възможно най-високите нива. Позоваванията на ЕФСИ все още липсват в документа тъй като знаем, че имаше намаление на бюджета, Европейския парламент не ги одобри и ние съответно сме формулирали своите изменения. Тъй като член 50 не е задействан от Обединеното кралство, не съм споменал и Брекзит, но знаем, че следващата седмица това ще се промени. Хоризонт 2020 е важен елемент от преговорите по Брекзит – важен елемент и за преговорите за следващата МФР. Тъй като излезе ли Обединеното кралство, ще има и по-малко пари в европейския бюджет. Възможно ли е тогава науката и иновациите да се развиват по същия начин – или ще трябва да включим Обединеното кралство в следващата многогодишна програма, това все още не знаем. Има известни неизвестните и да се каже и неизвестни неизвестни. Крайният срок е четвъртък, нямаме много време. Това е всичко, което мога да ви кажа за сега. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Сега давам думата на колегите. Хосе Мануел Фернандес е първият. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика. Мисля, че съм съгласен с това, което той изтъкна. Не бива да забравяме, че целта ни за програмата беше да се заделят 3% от БВП и те да се посветят на научно-развойната дейност, но разбира се, тук имахме предвид усилията и на обществения и на частния сектор – Националните бюджети и структурните фондове трябва също да се използват целево. В Португалия има много инициативи в името на науката и иновациите. Много е важно Хоризонт 2020 да разчита на тези 80 милиарда. Това е важно за европейския растеж. Доброто 8,65 милиарда, извинете. Доброто качество също е от значение. Хоризонт 2020 трябва да стигне и до малките и средни предприятия. Не бива да забравяме, че именно те са гръбнака на европейската економика. Хоризонт 2020 трябва да ни помогне да се справим и с промените в нашите общества, застаряването, новите социални нужди. Всичко това е много важно. Това е програма, която подкрепяме, но тя има нужда от допълнителни средства. Не само че, чрез структурните инвестиционни фондове, управлявани от държавите членки, но и чрез програми за приобщаването и покриването на социалните нужди. Трябва да разчитаме и на FC или тъй наречения фонд Юнкер. Необходимо е да има взаимодействие и допълняемост между различните фондове. На практика виждаме, че FC наистина допринесе за Хоризонт 2020 и изпълнението на целите на програмата. Трябва да сме сигурни, че резултатите от тази програма обслужват економиките и обществото ни. Благодаря. Sí, muchas gracias, presidente. Muy brevemente lo... Благодаря, госпожа Гардия Сапаро Бял. Първо искам да извиня нашия докладчик, защото нямаше как да присъства, така че аз правя коментарите от него име. Първо искам да благодаря на господин Турвалц за становището. Принципно сме съгласни с неговите идеи. Хоризонт 2020 е програма, която беше обсъждана подробно в Комисията по бюджет и говорили сме много и за изпълнението, не само от гледна точка на бюджета, а като изпълнение на набелязаните цели. Като разбира се, обсъждахме най-вече финансирането. Ние сме съгласни с предложенията на господин Торвалд за подобрения. Струва ни се, че най-вече акцента трябва да падне върху първоначалната цел, а именно отлични научни постижения. Това трябва да се отрази. От друга страна, трябва да обърнем внимание на предложението на Европейската комисия за тъй наречения Европейски иновативен съвет – трябва да видим по какъв начин това ще се обвърже и с програмата Козме и как съответно тези програми ще привлекат МСП. Накрая за финансирането сме говорили неведнъж в нашата комисия. Говорихме го и когато разглеждахме финансирането на ЕФСИ. Ние бяхме много критично настроени към вземането на пари от Хоризонт 2020 за финансирането на ЕФСИ. Нашата комисия винаги се опитва малко по малко да върне тези пари на Хоризонт 2020, тъй като това наистина беше грешка според нас да се вземат средства от програма, която цели отлични научни постижения и да се вливат в ЕФСИ, така че да се финансират сходни области. Разбира се, целите на ЕФСИ и Хоризонт 2020 не са идентични, но с всички тези нюанси иначе сме съгласни с предложеното от господин Турвалц. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Ако не, ще дам думата отново на докладчика. Благодаря, господин председател. Накратко. Мисля, че трябва да разгледаме плановете за следващата рамкова програма – аз погледнах веб страницата на комисията, за да видя какво се предвижда, в каква насока, но не успях да получа информация. Даните бяха доста разпръснати. Освен това, ние не знаем какво ще се случи с бюджета, след като излезе Обединеното кралство – да не говорим, че сме притиснати от тези сателитни бюджети. Много сме натясно, тъй да се каже. И Хосе, Мария Мануел и аз сме съгласни, че програмата трябва да се използва в името на отличните постижения и малките и средни предприятия. Благодаря. Много ви благодаря, господин докладчик. Всички сме съгласни, че Хоризонт 2020 е много важна програма и каквото и да се случи и с Брекзит, и без Брекзит, е ясно, че бюджетът винаги ще бъде ограничен, но при следващата МФР ще трябва отново да огледаме така че да сме сигурни, че ще се покрият и новите приоритети. Хоризонт 2020 е много важен за растежа, заедостта и конкурентоспособността. Аз лично смятам, че Хоризонт 2020 е програма много важна и за Обединеното кралство. Надявам се след три години Обединеното кралство да продължи да участва пълноценно и да дава своята вноска за това. Благодаря ви и сега да ви напомня, крайният срок за измененията е 23 март, 13 часа. Гласуването в Комисия по бюджет е на 25 април, в Комисия ИТРЕ, водещата комисия, на 29 май. Благодаря. Нека сега да видим точка четвърта в дневния ред. Трябва да обсъдим прогнозите за приходите и разходите за финансовата година 2018 година, раздела за Европейския парламент. Ще дам думата на докладчика. Това е моя милост. Няколко коментара. Поведохме няколко заседания с докладчиците в Сянка. Благодаря за тяхното участие. Заседанията бяха много конструктивни. Положението в момента е следното. Ще се срещнем с двама заместник председатели от бюрото в 6.30 днес. Искам да спомена нещо, което е изненадващо за комисията. В смисъл, че не присъствахме на заседанието на бюрото, когато трябваше да се обсъди бюджет. И затова съм малко изненадан, че председателския съвет взе решение да няма дебат в пленарната зала за прогнозите за парламента. С удоволствие докладвам от заседанието на заместни докладчиците в Сянка. Имам подкрепа от тяхна страна. Всъщност става дума за равнището на разходите, предложенията, които правим. Следва традицията, т.е. <coughs> разходите да са под 20% от е, раздел 5. Целта е каквото и, каквото и увеличение да има, то няма да надзишава инфлацията. За сега предложението на ранен етап увеличението да бъде някъде около 0,5-9%. Въпросите, които бяха обсъдени по този бюджет, първо беше за сградата, първо за сградата PHS, сигурността. След това разходите за изборите през 2019 година и комуникациите. Част от тези средства ще бъдат разходени през 2018 година. И след това дигитализацията на някои услуги. Това бяха основните въпроси. <clears throat> Докладчиците в Сянка са запознати с този въпрос. И днес, както казах, в 6.30 ще има първо заседание за помирение получих 2004 изменения към първоначалния доклад. Благодаря на всички, които изпратиха изменения. На този етап с удоволствие дам думата на политическите групи. Хосе Емануел, моля. Добре, гад, me комесия президент Пури. Е, Благодаря, господин председател. Ще започна с удоволствие, е, като изразя удоволствието извършената работа. Доволен съм от качеството на доклада и от целите, които са поставени. Не би да, да че бюджета на Европейския съюз е инвестиционен бюджет. 94% от него са инвестиции а 6% е за институциите. Това е за общият бюджет за Съюза. 6% за институциите. Частта на парламента в този бюджет винаги е била подложена, постоянно е подложена на атаки. Една от целите, които трябва да си поставим е отлична работа в сферата на законодателната дейност. Ако законодателството не е достатъчно добро, то води до разходи за европейските граждани. За, съжаление, за, разли, за радостта, работим с отлични служители и консултанти от всички политически групи. Секретарията също работи добре включително и преводачите. И също, всъщност тази сума, която не е чак толкова голяма, се използва много добре. 94% от европейския бюджет е за инвестиции, а 6% за всички институ... институции в Съюза. Господин председател, имате ли пример, в, да речем, в, в своята страна, който да е равен на тази цифра 6% за администрацията. Не познавам държава, където единствено 6% се харчи за административни разходи. Но всъщност тези 6% са включително от всички институции, плюс съвета, комисията, комитета на регионите, економически и социалния парламент а пък парламент използва по-малко от 20% от тези 6% за всички институции. Мисля, че всеки, който подкрепи европейския проект, ще потвърди, че има нужда от по-добра комуникация с гражданите в Съюза, за да участват в изборите през 2019 година. Трябва да има конкретна кампания за нашата работа и да стимулираме хората да участва в изборите 2019 година. За тази цел има нужда да преодолеем някои от проблемите в момента. Проблемите с сигурността в сградата и защита от кибератаки. Всъщност това е един бюджет, който не може да бъде наблюден, намален на нула, тъй като в момента тъкат е, доста проекти. Първо, по сградите обновление на сградите. Всъщност това е един бюджет, който трябва да осигури приемственост. И като говорим за приемственост, има ангажименти за плащания за строителство и обновяване. И не можем да си позволим при всяка процедура за бюджета да започваме дискусия на ново по тези въпроси. Да, Вярно, че има дискусия по този въпрос, постоянни. От всякъде идват искания за съкръщаване, най-вече от страна на популистите. Много е важно <clears throat> да има възможност да се изразяваме на родните си езици, на официалните езици, което е изключително важен фактор. Важно е институцията да работи ефективно от гледна точка на екологията също така, трябва да има <clears throat> ефективност на всички нива на работа, включително и при разходите. Необходимо е да се постигне отлична работа в сферата на законодателството, като използваме възможно най-малко ресурси, но дори <clears throat> и по-малко ресурси, все пак има нужда от някакви ресурси за постигане на целта, както описах. Така че винаги ще има разходи за този вид дейност и ще има решение ефект върху инвестициите. Съкращенията са важни. Важното е да не се прави компромис с принципите. Вярно, че трябва да съкратим колкото можем, но не всичко. Не можем да си позволим да намалим качеството на нашата работа и това да се отрази в крайна сметка върху гражданите на Европейския съюз. Сигурен съм, че ще стигнем до съгласие. В момента сме общо заето към края на мандата. И <clears throat> все повече хора ще се използват бюджета за кампания срещу Европейския съюз. Има лица, които използват европейски средства и в крайна сметка обиждат жените пари, които получават пари от европейския бюджет и помага за дезинтеграция на Съюза. Но така или иначе това е демокрацията. Това са принципите, важното е институцията <clears throat> да е достатъчно представителна. Не можем да се подадем на радикалните искания нито от ляво, нито от дясно. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Дос Сантос. Okay, thank you. Muito obrigado, Presidente. Eu também, apesar do trabalho como, como Presidente, que é simultaneamente relator, já estar muito desenvolvido, eu referi-o e bem que temos 200. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът се развива много добре. Има доста изменения по текста и ще има доста възможности за дебати. За сега, обаче, Няма да навлизам в подробности, тъй като има доста неща, които не очакват по този доклад, а помирението днес трябва да разговорим с докладчиците, включително и с колегите в собствените ни групи. Мисля, че колегата ми е- да, да, направи много интересни коментари. Благодаря на докладчика, благодаря и за конструктивната атмосфера на работа. Имаше доста срещи на заместник е, на докладчиците в Сянка. Целта беше да се постигне добър резултат. Имаше някои спорни въпроси във връзка с увеличението на разходите. В смисъл, че то не може да бъде по-високо от процента инфлация. Тази задача е доста трудна. Докладчикът направи предложение и предложенията на нашата група са доста сходни. Остава ни още работа по доклада, за да гарантираме, че ще съкръщенията ще бъдат направени по един разумен начин. Тук трябва да има анализ на бюджетите и на национално равнище. Това бяха основните въпроси, които поставих на заседанието на заместни докладчици за Сянка. Много е важно гражданите и всички да знаят какво се харчи и за какво. И как се контролират разходите, което е изключително важно. Вторият въпрос е ефективността. Няма нужда да има прозрачност, ако няма ефективност, както посочи колегата преди мен. Има нужда от промяна в работата ни като законодатели. Посока към ефективност. След това идва следващия въпрос – борбата срещу демагогията. Не можем да си позволим да потискаме някои мнения. Има партии, които използват пари от Европейския съюз с средствата, с които нападат <clears throat> Европейският съюз. което означава, че трябва да разгледаме много внимателно отделните пера в бюджета? Кои от тях трябва да бъдат увеличени, кои съкратени? Има някои корекции и съкръщения, които трябва да бъдат направени. Нашата група направи някои предложения, например, за бюджетните пера, които в момента са надценени. Мисля, че <clears throat> остатъчният марш от тези пера може да се използва за други цели, което съвпада с нещата, които казах преди малко. Ефективност. Не бива да запазваме пера, където има надвишаване и да прехвърлям средствата към друга дейност. Трябва да има съответни правила за изразходване на средствата и съответно контрол на разходите. Това по същество са основните принципи в моите коментари. Всъщност това са принципите, които ще бъдат подкрепени от нашата група. Много е важно да се постигне единство между основните политически групи и бюджета на парламента да се използва по такъв начин, че да не се финансират групи, които поставят под въпрос Европейския съюз. В това отношение може да разчитате на нашата група. Ние сме готови да помогнем за европейския проект и да не сътрудничим с демагозите. Благодаря. Thank you. Uh, Bent Fulmer. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няма да се изненадате, ако поздравя господин Ашвард за отличната работа по доклада. в този проектов доклад мисля, че успяхте да постигнете доста сериозни неща. И тези неща в никакъв случай не са прости или тривиални. Споделям доста от коментарите на предходните оратори. Има нещо, по което не съм съгласен. Мисля, че се <clears throat> създава един поставя се един акцент, който <clears throat> искат разходване на средства и всеки, който, който поиска възможности за спестяване, всъщност е <clears throat> притиснат в пъгъла и също времено се нарича враг на Европейския съюз, е, който пречи на дейността на Съюза. В никакъв случай не бива да правим сравнения с други парламенти. Европейският парламент има доста особена структура. Нашата цел тук не е да контролираме правителството. Нашият метод на работа е много различен от работата на националните парламенти. Много е важно да разгледаме внимателно за какво харчим нашите средства. Дали това са подходящи цели? Колко пари са необходими за постигане на съответните задачи? И мисля, че можем да се гордеем с нашата ефективност. Ефективността е добра, но това не означава, че <clears throat> всички бюджетни пера са постоянни и няма нужда да се съкръщават. Благодаря. Рад Депре. Депре, моля. Благодаря, господин председател. Вече имах възможност да кажа, че оценявам високо от вашия доклад основните насоки в него. Всичко, което е написано от гледна точка на цифрите искам да направя няколко коментара. Може би не съм разбрал. В смисъл, че ви искате да намалите бюджета с 0,95%. Всъщност Голяма част от бюджетните разходи са свързани с служителите. Всъщност ние имаме много по-малко възможности за маневриране, като изчисляваме тези разходи. Което води до увеличение с 3,2%, ако става дума за 0,9% това е недостатъчно. Бюджетът, който е фиксиран за 2015 година, то е в сравнение с него. Струма, мисля, че този подход не е достатъчно реалистичен. Имам една резерва по тази част с, във връзка с тези проценти. Това беше казано и на заседанието на съдокладчиците. От гледна точка на спестяванията много е важно да се направят бюджетни съкрашения в онези пера, където имаше премествания – Някои от цифрите, които са записани в текста, не са съвсем ясни. От една страна казваме, че трябва <clears throat> още 60 милиона. Виждам 32 милиона като увеличение. Затова ми се иска да се обясни съвсем разко кои, какви са тези дейности. Много е важно да се предвидат насоки за финансиране на съответните разходи. Така че сумите, които трябва да се предвидят за финансиране на някои пера. Това са основните коментари, които искам да кажа като общо, а също така и към, специалист, към специалистите бюджета. Спомням се, видях, че отивате <clears throat> по-далеч от това, което предложи генералният секретар във връзка с постовете. Мисля, че се отива повече, към повече постове в сравнение с това, което се предложи от генералния секретар. По отношение на другите постове, чието финансиране е доста а, чувствително от политическа гледна точка, има те предвид да се върне към 2016 година. Защо? Какви са аргументите през 2017 година да се върнем към нивото на 2016 година? И още нещо. Накрая. Трябва да се предвиди една реална дискусия за това какво ще хачим за кампанията за изборите, комуникационната кампания. От гледна точка на технологичните изменения, е, които се налагат в момента. Затова има нужда да се избере специална стратегия, като включим и социалните мрежи. От друга страна, добре е да се ангажират съответни средства за сградите. Сгради. Защо сгради в тази епоха на нови технологии? Да, има нужда от тези сгради за съответните заседания. Може би от тук е добре да презагледаме стратегията на инвестиции – за инвестиции в сградите и също така за документите на хартия. Мисля, че това е важно да се вземе предвид в стратегията за комуникации. изискам, трябва да изискаме от комисията една стратегия. Много често пропускаме да говорим за този въпрос, за комуникацията. Всъщност не съм сигурен, съм съгласен с 0,90%. Необходимо е през следващия бюджет да се смени финансирането и някои процедури, свързани с него. И след това един въпрос за служителите от гледна точка на разходите, което надвишават на някои от предложенията на генералния секретар. Благодаря. Индрек Тарант, искате ли думата? Да, за съжаление. Благодаря ви. Още един път искам да поздравя докладчика за чудесно свършената работа. Благодаря и за това, че не сте поканен на важната среща на бюрото миналата година с господин Артюи. Помня, че бяхме поканени, но не ни пуснаха. Аз съм свикнал. Израснал съм в Съветския съюз. Помня, че на заседание на Политбюро обикновените хора не биваха допускани, но господин Артю е гражданин на голяма демокрация, наречена Франция. Съжалявам, че казвам това за процедурите. Няколко кратки коментара за онова, което все още може да бъде направено. Първото е свързано с миналогодишното решение за откриване на 76 места за политически групи. Виждаме, че сега за компенсация ще създадем, ще открием 50 места, които бяха насилствено отнети от парламентарната структура и ще се дадат на политическите групи. Може би щеше да е по-честно да се вземат за политическите групи и да поемем политическа отговорност за това, което правим. И това спомена е, големата До Сантош. Е, това нали е вода в мелницата на демагозите, както ги нарича Ток. Той други наричат антиевропейци. И аз бих призовал генералния секретар да не прави компенсации, въпреки че по този начин се затруднява постигането на резултати. И сега накратко за някои изменения, които внесах. С радост установявам, че моите изменения възлизат на 1% от всички изменения. При всички случаи смятам, че те са важни, защото когато говорим за парламентарните сътрудници, е, знаем, че преди две години предприехме стъпката да увеличим плащанията за парламентарните сътрудници. Втората половина беше отложена. Е, колегата Рубик предлага втората половина от пътя да бъде измината. Не знам дали между групите има голяма коалиция. Аз мисля, че това може да стане, ако бюджетът го позволява. Но дори да не можем, трябва да определим сумите по, справедлив начин. И това означава, че когато отидем в Страсбург, е, дневните разходи за служителите са 40% по-високи, отколкото на парламентарните сътрудници. Не приемам това, защото установявам, че и двете категории са хора, имат едни същи нужди и нощуват в едни същи хотели. Така че е, разликата в е, е, разходите е не, неприемлива. Надявам се да предадете това на генералния директор и унези, които взимат подобни решения. Второ, няма да навлизам в подробности, но можем да цифровизираме допълнително административните процедури. Умръзна ми да използвам телефакса, чудесно изобретение от 1969 е, година, но да използваме факс между Брюксел и Люксембург е, е източник на стрес. Всички знаем какво можем да направим. И имейл. А, не, казва ти, че трябва да изпратиш копия по факса. Трето, аз имам а, проблем, свързан с това, че съм от отдалечена държава членка. Става дума за групите посетители. Имаме нова система. Възстановяват се средства в съответствие с направените разходи. Като имаме предвид, че средствата за транспорт са монопол и тук се канят хора, които не разчитат на себе си. Например, аз бях поканил група бездомни лица. Групите, кои, сумите, които предоставяме, не са достатъчни за онези, които е, живеят е, далеч от е, градските центрове. И... Е, един коментар. Помним, е, че Шофьорската служба стана част от парламента. Може би ще бъде интересно за докладчик да разбере, че днес попитах шофьора защо не използвате бус линията, за да избегнете задръстванията. Той каза, не мога, защото в момента използваме коли на лизинг, но скоро ще имаме парламентарни коли. Аз няма да кажа мнението на този човек, тъй като той е лоялен човек на парламента, но ако има планове за закупуване на автомобилен план, това включено ли е в бюджетната прогноза или не? Как ще решим този интересен проблем? на някои шофьори беше отказано назначение, защото не говорят добре английски. Моят проблем обаче, въпреки че не говоря френски, е да наме е шофьора да знае как да кара, а, а не да води разговор с мен. Така че, моля ви, следете тези тенденции. Почти приключих. Сега бих искал да разбера тези услуги ЕМАС, които би трябвало да бъдат до намаляване на разхищенията и да опазваме околната среда. Онова, което представлява проблем е политиката по сградите. Не знам как да решим този проблем. Гос... Не искаме да се ремонтира Подрис пак, ако обяснението е, че искаме да преместваме хората заради предвиден ремонт, но все още няма проведени експертизи за нужните ремонтни дейности, защото трябва да се местят служители. А да, и накрая. Ще бъда малко групи, ще споделя още една клюка. Понякога клюките са важни в парламента. Чуха, че на председателския съвет тази уважавана институция, този уважаван орган е решил да не водим разисквания по бюджета на пленарна сесия. Това е ново за парламентарната работа. Всеки доклад заслужава да бъде обсъден в пленарната зала. Не можем да предвидим качеството, но обикновено е, провеждаме добри дебати и за бюджета, и то не вече за бюджета. Това всъщност е, нали, е вода в мянцата на демагозите. Ако искаме, ако искаме да приемем доклад без дебат, е, що за парламент сме? А ако правилникът предвижда а, приемането на доклад а, да се предшества от дебат, процедурата трябва да се спазва. Това е справедливо към докладчите всички от тези, които искат да изкажат мнение в пленарната зала и не виждам, не знам коя група е направила това е, новаторско предложение, за да видим кои са демагозите. Очаквам добър дебат, господин председател. Благодаря. Благодаря ви, каза председателят. Благодаря, господин Вали. Благодаря и аз благодаря на докладчика за важната работа, която свърши. Ценя високо някои части в доклада, които искам да спомена. Искам да продължа това, което каза колегата Таран за дебата в пленарна зала. Ние държим да има дебат. Някой може би смята, че това е неудобство, но на по време на дебата се очертават важни проблеми пред бюджета на парламента. Що се отнася но под увеличението от него цел Нашето предложение е под това ниво. Колегите казаха, че има нужда от ограничения, които трябва да се спазят и че трябва да се увеличават, да се индексират заплатите, нека обаче да ги анализираме и не възоснова на всички държави членки, а на и, а и държави, в които в които а, да е, инфлацията да не е толкова а, висока, така че Нека да преразгледаме нещата за най-високите заплати, за депутатските заплати в момент на криза. Може би трябва да се премахне индексацията с оглед на инфлацията. За страни като Италия беше предложено и решено за заплати на 3000 да няма такова увеличение след като за гражданите въжи, защо да не въжи за останалите, особено за най-високите е, заплати. Това трябва да се направи, за да дадем е, пример и е, и за да не се поставя в неблагоприятно положение у нези, които са с по-низки заплати. Що се отнася до съкръщенията, ние ще предложим, както и всяка година, е, различни съкръщения, за да се ограничат разхищенията. И е, има нужда от намаление в области като комуникацията, разходите за депутати, възстановяването на разходите на депутатите. Това по този начин ще намали малко разходите, що се отнася до разходите за пътувания. Трябва да се рационализира използването на средствата това може да стане чрез, като договорим с, да речем, авиокомпании съответни цени, също така да използваме само економическа класа при пътуване, също така да използваме повече влак особено влака до Страсбург. Няма нужда да се използват транспортни услуги за лични цели, защото това е неподходящо и неправомерно използване на европейските средства. Що се отнася разходите за комуникация с оглед на изборите, смятаме, че това, което е предвидено, е несъразмерно и не разбираме как ще се използват тези близо 25 милиона за комуникация. Бихме искали да има повече безпристрастност, да не е при тези разходи да няма пряка връзка с дейността на парламента НЕК, т.е. информация за това как функционира парламента и така нататък. Това е информация, която може да се предостави, за да разберат гражданите как функционира парламента, но не е да се хвърля светлина върху определени политически решения, които да представят благоприятна или неблагоприятна светлина определени групи. Също така за е, сградите, разходите са твърде високи, 14 милиона за един проект. Според нас още на етапа на прогнозата тези разходи могат да се съкратят. Ще внесем различни изменения за ограничение. Разходите не бива да бъдат по-високи, дори трябва да се намалят и през 2019 също трябва да се помисли за индексацията с оглед на инфлацията. На, през 2009 година променихме тези правила и 10 години по-късно можем да преразгледаме още един път някои въпроси, за да видят гражданите, че може да се засили прозрачността и рационалното използване на обществените средства. Господин Зани. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда бърз, тъй като колегите вече повдигнаха много от проблемите. Като цяло, представеният на вниманието ни текст е добра основа за по-нататъчна работа. Според мен предстои още работа по някои конкретни въпроси. Не споделям казаното от някои колеги, на които им се струва, че бюджетът на Европейския съюз е е много добър. Аз не съм с такова впечатление. Аз мисля, че има много възможности за промени. Това не означава, че искам да унищожим институциите. Искаме те да функционират по-добре, без разхищения. Това може да се постигне чрез един положителен подход, ако сме в състояние да изразходваме по-добре обществените средства и гражданите ще бъдат убедени, че институциите функционират по-добре. Въпросите, по които следва да се работи, са както следва. Аз не смятам, че ниската избирателна активност на европейските избори, недостатъчната информираност за Европа не е резултат от недостатъчна комуникация и предоставянето на недостатъчна информация за работата ни. По-конкретно става дума за лошо управление, за закони, които са приети тук и не харесват на гражданите – по политиката за комуникация и разходите, изразходвани за комуникация, трябва да се помисли внимателно. Аз лично смятам, че в период, в който институциите са изправени пред трудности и разочарованието е високо, някои от разходите на институциите, на парламента и предложението направено от секретарията за изборите през 2019 година са опит да се използват тези средства за пропаганда и да се хванем за последната сламка, именно комуникацията. Повтарям, не с комуникация ще засилим активността на гражданите, нито ще ги привлечем към себе си, ще ги привлечем като приемем добри закони влия... които имат положително влияние върху живота им. Ние сме против подхода за, за разпределянето на повече разходи за комуникация. Що се отнася до другите въпроси, следва да се помисли по политиката за сградите правят се ремонти, строят се прекрасни сгради от нула, разрушават се стари сгради. Смятам, че трябва да се помисли да видим статистиката, средният живот на една сграда на институциите е 25 години. Според мен това е много малко. Нека да се опитаме да увеличим средния живот на сградите, в това число и чрез по-добра поддръжка. И както предложиха и други колеги, да видим дали а, чрез а, повече инвестиции в а, методи за комуникация могат, може да се намали площа на необходимите помещения. Що се отнася до сигурността, няма съмнение, че това е въпрос, който е изключителен важен. Бюджетът предвиди повече средства за този сектор. Но и тук някои разходи са неразбираеми. Имам предвид допълнителните служители, е, е, в е, сектора сигурност, като въоръжените служители, въоръжената охрана и допълнителни охранители към кабинета на председателя. Съдава се впечатленията, че искаме повече да се затваряме, отколкото да се отваряме. Що се отнася до един разход по който трябва да се намесим, това са разходите на политическите групи. Всяка година се увеличават разходите за политическите групи, както за служители, така и за финансирането. Финансирането за партиите и фундациите се увеличиха с 255%. Това са двете категории, за които е, бюджетното финансиране се увеличи. Трябва да се предприеме нещо за тези разходи. Ясно е, че в условията на демокрация всички трябва да, бъд, да получат финансиране, за да могат всички да осъществяват политическа дейност, но според мен е, сегашните стойности са сгрешени и трябва да се преразгледат. Също така, както каза колегата Таран, 76 допълнителни места за политическите групи от миналата година. Е, и трансформирането на 50 е, места за асистенти, в 50 места за администратори. Какъв е оперативният смисъл на това решение? Последният въпрос е, мерки за рационализация на други разходи. Колегата Депре каза, че голяма част от разходите, свързани с с Европейския парламент проистичат от е, индексирането е, с оглед на инфлацията. Това не е повод е, да не се преразгледат тези правила. Те не ни дават не ни предоставят възможност за гъвкавост. Повече от 60% от разходите се индексират. Останалата част, това е част, която не може да се пипа и трябва да има повече гъвкавост и това означава, е, че трябва да можем да правим съкрещения без това да влияе върху определени е, пера на бюджета. Това са нашите становища. Надявам се, че ще можем да работим добре с секретарията в хода на дискусията. Благодаря. Не виждам други колеги да искат да се изкажа. Ще дам думата на генералния директор на Генерална дирекция финанси да коментира, ако желая. Господин председател, благодаря, че ми давате думата. Мисля, че тази вечер е първия помирителен комитет, в който ще участват и членове на Комисията по бюджетни въпроси. Може би трябва да направя някои пояснения и да отговоря и на господин Дюпре за финансирането на КАТ. Euh, Бюджетният ред, който е предоставен в началото на годината, ще бъде със сигурност финансиран. Подготовката на строителните работи, проучването, строителната площадка. Всичко това е взето предвид и се имат предвид извършените на практика строителни работи. Трябва да се види какво остава да се финансира за сградата КАТ, какви са альтернативите. Вие, разбира се, ще вземете своето политическо е, решение възоснова на фактите и данните, с които разполагате. По останалото ще направя само една бележка по индекса. Знаете, че ние се водим от действащите норми. Разбира се, те могат да бъдат променени, но така или иначе възнаграждението на депутатите, служителите, асистентите и и назначените на временен договор е определено по методика. Тя е залегнала в статута и се основава на статистически данни, определени от законодателя. Вие сте запознати с тези норми. И докато не се направи промяна, която зависи от вас като са законодатели, мисля, че ние трябва да се съобразяваме с тази методика. Както казваме във Франция, ние сме задължени да изпълняваме договорните си задължения. И накрая ние не предвиждаме инфлацията ексанте. Напротив, ние разглеждаме всеки бюджетен ред и е, съответно инфлацията, която въжи за този бюджетен ред. За около 20% от бюджета имаме това еволюиращо нарастване на заплащането. По останалите редове зависи каква работа е извършена. Например, ако сградите са в Брюксел, Люксембург или Страсбург, то е ясно, че се прилага индексацията, която въжи в съответната държава за момента, а не индексацията в някаква отдалечена държава членка – Откъде идва задължението за автоматично индексиране? То е определено и от тук нараства и бюджета. Това е константната величина, която определя бюджетните увеличения. Като инфлационната ставка на Европейския съюз е само един от елементите, които анализираме. Пак казвам, това не са данни възоснова на подхода ексанте. Имаме и тези 25 милиона за европейските избори. Става дума за извънреден разход, който не се прави през останалите 4 години. Господин Дюпре е прав, че трябва да се използват съвременни инструменти и да се проведе задълбочена да дискусия за профила на аудиторията и начина на набиране на информация. Но ако парламентът желая да разполага с необходимите средства, за да може да стигне до гражданите и да разчита на техния глас, то не може в този случай е, информацията да се поднася безразборно. Ние трябва да стимулираме гласоподавателите. Но аз съм готов да продължа да следвам вашите дискусии и с членовете на бюрото. Благодаря ви. Още веднъж благодаря на колегите за всички изказвания. Може би няколко заключителни думи на Хосе Мануел Фернандес, който каза, че ние всъщност харчим само 6% от бюджета за администрация, ще отговоря, че е напълно прав. Във всяка сфера на обществения живот, всяка организация трябва внимателно да види, ако имаме спад под тези 6%, дали се разговаря добре с обществеността, за да се обясни, че парламентът не е различен от една обществена или частна организация. Но да не забравяме, че трябва да бъдем рентабилни. И също така да не забравяме, че над две трети от разходите в бюджета са вече фиксирани, с други думи индексирани. Ние можем да спестяваме само от останалите 30%. Доста от изказалите се говориха за прозрачността. Аз съм напълно съгласен, че тя е необходима вие говорихте за партиите, фундациите, като докладчик оценявам това, което каза господин Дани, че има над 200% увеличение от 2008 година до сега. Наистина, разбирам го, но през последните 12 до 24 месеца видяхме, че също така има много сериозни пропуски в контролирането на разходите. И за мен е важно да се предвидят процедурите, които да гарантират повече сигурност при този контрол при следващия мандат. Благодаря на Жерар Депре за това, че ми напомни колко са важни цифрите – вие правилно ме чухте. Инфлация 1,7%. Не искам да отидем по-далеч, но може би не сте ме разбрали, когато казах какво беше първото ми предложение за 0,95%. Но знаете, че преговорите продължават дълго. Съгласен съм и с това, което казахте за тъй наречения рамасаж. Трябва да разгледаме функциите, които остават постоянни и да видим как можем да подобрим бюджетирането. По строителната стратегия много колеги се изказаха. Аз съм съгласен и ще изчакам допълнителната информация от главния секретар – за да има по-голяма яснота и да се види какво се хачи и къде. Колегата Тарант също зададе въпрос, макар че вече не е в залата. Наистина трябва да се направи пояснение. Аз не съм искал да въведа ограничение. По-скоро исках да има разяснение. Да се разбере, че при сътрудниците има известна неяснота. Тъй наречените местни сътрудници в съответните държави членки като бройка понякога не изглеждат а, доста раздути. И за това призовавам тук да има по-голяма прецизност. Що се отнася до дневните за Страсбург, тази тема е много сериозна и ще имам предвид. Накрая на господин Тарант и господин Вали, вие сте прави за дебата в пленарна зала. Най-важното при обществената отчетност е прозрачността. Много е жалко, че няма да има пленарен дебат. Накрая, нека да ви напомня, наистина днес е помирителния комитет, започва работа в 18.30. На 3 април имаме гласуване в Комисията по бюджетни въпроси, това е в Страсбург. На 5 и 6 гласуваме доклада в пленарна зала. Благодаря. И сега с радост виждам, че нашият председател е отново при нас и мога да му дам думата. Bien, mes chers collègues. Скъпи колеги, много ви моля да ме извините за това, че не присъствах при началото на заседанието. Благодаря на господин Ашвард за това, че пое председателството. Той е и докладчик. Това, което аз мога да кажа е, че напредваме в прозрачността по отношение на бюджета на Европейския парламент, който беше обсъден току-що, но има и какво още да се постигне. Комисарят Йотингер, както виждате, е сред нас. Той искаше да засвидетелства своята готовност да работи заедно с Комисията по бюджети. Благодаря ви, господин комисар, за присъствието. Знаете, че ние имаме проекта за междинен преглед на бюджета по многогодишната финансова рамка, нещо, което е много важно в този случай разбираме от съвета, че италианската резерва е оттеглена. И ето сега имаме възможност да дадем своето съгласие по проекта за преглед. Ако нямате нищо против, ще дам думата на нашия съдокладчик. Нашите съдокладчици всъщност Ян Олбрихт и Изабел Тома. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че моят съдокладчик не е тук, но той имаше проблем с закъснял самолет. Затова аз ще се опитам да резюмирам. Знаете, че през юли 2016 година ние в Европейския парламент и в пленарна зала приехме амбициозния доклад на парламента по изменението на МФР. 2014-2020 година, след което последва много внимателна оценка. Ние разгледахме предложението за изменение на Европейската комисия и смятаме, че бихме могли наистина да постигнем желания преглед. Тук не се преговаряше само с съвета. Техните предложения не бяха достатъчно амбициозни. Ние настоявахме, че прегледът е необходим. И постепенно започнахме да напредваме, макар че, както вече казах, амбициите на съвета съвсем не бяха толкова големи като нашите. Но Италия оттегли своята резерва и сега съветът вече ни предлага това изменение с увеличение на инструмента за гъвкавост от една страна и възможността да се използват нереализираните кредити от Фонда за солидарност и Социалния фонд на Европейския съюз. Имаме и маржа за миграция, като се променя тавана на маржа за плащания. Всичко това възлиза на 3 милиарда. Имаме и четири изявления на съвета, които съвета предлага да се ратифицират заедно. Четири декларации. Има и някои технически аспекти, залегнали в декларацията, като намалението с 5% на служителите на парламента и изобщо служителите в институциите. Има обаче и една декларация, за която бих искала да поговоря малко по-дълго. Имаме инициативата за заетостта при младите 5 милиона добавени към настоящия бюджет – 1,4 милиарда за Европа по света, 2,6 милиарда за сигурност. Всичко това вече е одобрено. Имаме и индикациите по функция 1.1 растеж и заетост. 2,8 милиарда евро. Надяваме се всичко това да са свежи пари. 6 милиарда, така че трябва да се вземе колкото се може по-бързо решение. Последната декларация доведе до доста дебати. Може би този тип декларация в бъдеще би ограничил преговорите по бюджета между съвета и парламента. Казвам би, тъй като тук трябва да се имат предвид правомощията на бюджетните органи. В допълнение на тази декларация и изменението, ние можем да предложим декларация от страна на парламента – която да предложи тълкуване на декларацията на съвета с съответните доуточнения. Бихме могли да обясним, че в началото на нашата работа в Комисията по бюджетни въпроси на парламента. Това изменение изглеждаше невъзможно, но сега, въпреки всички лоши прогнози, най-сетне стигнахме до предложение от страна на съвета. Поради тази причина е редно да одобрим предлаганото от съвета, противното би било странно. По-скоро бих казала декларациите на съвета да се придружат от декларация на парламента, в която да обясним своята позиция. да обясним и задълженията по ограниченията при тези тъй наречени топ-ап или добавени средства. Разбира се, съвместната декларация няма никаква правна тежест. Парламента си запазва свободата да взема решения. Коментар от залата, без микрофон, на който ораторката отговаря, че всичко това е много оптимистично и тъй ние можем да продължим да следим много внимателно как се развива бюджета в рамките на годината. Трябва да сме сигурни, че преразпределението не засяга ключовите за заета, заетостта и растежа програми. Необходимо е да има добро ниво на изпълнение. Ето това са предложенията от името и на мен и на Ян Олбрихт. Това е първия преглед на многогодишната финансова рамка и ние трябва да му се радваме. Все пак, въпреки всичко, ние защитаваме с чест правомощията в бюджетната област, които разполагаме. Благодаря ви, госпожо Тома. Благодаря за вашите предложения. Със сигурност не им се противопоставяме. Те позволяват на парламента в този случай да подходи наистина елегантно, <laughs> като преглътне тъй наречените стейтментс или декларации на съвета. Господин Албрих не присъства. Господин Фернандеш иска думата. Благодаря ви, господин председател. Аз говоря от името на колегата съдокладчик. Аз също бих искал обаче от свое име да поздравя двамата съдокладчици за амбицията, за извършената работа и за постигнатото. На първо място бих искал да напомня, че при преговорите ние много настоявахме на гъвкавостта и възможността за преглед. В много случаи тези наши настоявания не отговаряха на желаното от съвета, но в крайна сметка ние постигнахме тази желана гъвкавост и слава Богу, защото Европейския съюз се изправи пред толкова много непредвидени обстоятелства, особено беженската криза. Без гъвкавост щеше да настъпи истинска катастрофа. Нямаше да имаме бюджета, за да можем да отговорим. Парламентът призовава и за прозрачност, и за гъвкавост, и за отговорност. Би трябвало съветът да споделя този стремеж, тъй като той контролира 80% от ресурсите. Но изменението на регламента всъщност не цели нищо друго, освен да се опитаме да отговорим в името на гражданите на проблемите на Европейския съюз. Следователно, не би трябвало да има никакви резерви в позицията на съвета. Имаме възможността да възстановим тази гъвкавост, като се имат предвид и бъдещите проблеми при плащанията, ние трябва също така да работим най-вече за заедостта сред младите. Трябва да използваме маржа за плащания, глобалния марш за корекция, инструмента за мобилност. Всичко това ще помогне да се използват неизползваните средства от Фонда за солидарност и да се направи една много положителна корекция. Нещо изключително важно за Европейския съюз, ако желаем наистина да променим бюджета. Много се радвам, че в съвета сега има единодушие най-сетне съветът стигна до позиция, която е в негов интерес. Но като чили съветът винаги се опитва по един или друг начин да върже ръцете на парламента. Понякога е трудно да се разбере защо парламентът се опитва да бъде съюзник на съвета. Всички тези осложнения нищо не променят от правна гледна точка, но въпреки това, ето, съветът пише декларации за гъвкавостта. Така или иначе, политическите изявления или декларации не променят договорите. Те не променят и нашите бюджетни процедури. Нещо друго, по което ще работим е прегледа и удължаването, може би, на плана FC. Тук ние няма да загубим своите прерогативи заради декларациите на съвета. Съвместната декларация както се разбира от само себе си е важна, но всички тези декларации в крайна сметка изобщо не поставят под въпрос правомощията на бюджетния орган. Ние, разбира се, можем да отбележим, че тези декларации са съставени и, както госпожа Тома обясни, можем и да ги използваме, за да обясним своята позиция. но ние стигнахме по-далеч, отколкото в миналото по МФР. Ето сега предстои първия преглед на тази многогодишна рамка и това е знак, че бихме могли да работим също така добре и по рамката след 2020 година. Парламентът държим много на гъвкавостта, ние не бива да загубим нито едно евро от разрешените плащания по бюджета. Ще продължим да работим по предизвикателствата, ще работим по стратегическата цел Европа 2020, ще работим и с по предизвикателства като миграцията, тероризма, сигурността и засилената съвместна отбрана. Сега получаваме гаранциите, че можем да работим заедно и да постигнем успех при прегледа, както и при съставянето на бъдещата многогодишна финансова рамка. Това е в общ интерес. Благодаря, господин е, докладчик. Благодаря, че чухме мнението на Ян Олбрис е, чрез госпожа Тама. Добре да чуем мнението на комисията, господин Йотингер. Господин председател, уважаеми депутати, <clears throat> средногодишният преглед е от историческо значение за комисията за първи път. път. В многогодишната финансова рамка, както беше решено от съвета и парламента, по средата на този период актуализираме и коригираме бюджета, като също вземем съответните мерки. Благодаря на парламента за идеите, които бяха представени. През 2013 година вие представихте някои идеи с съответните аргументи и виждаме в момента <clears throat> успеха от тези ваши инициативи. Благодаря на двата съдогладчици, господин Обрих, госпожа Тома. Благодаря също така и за доброто сътрудничество с комисията на всички равнища. Имаше доста дълга дискусия от средата на ноември до средата на марта. Благодаря на парламента и на вашата комисия за това, че се отнасяте обективно към тези предложения и че не, сте, не забавяте своите решения. След като получим писмото, което задейства Штен 50 от Лондон, мисля, че фокуса на интереса ще се пренасочи в друга посока. За сега имаме една възможност. Тази възможност няма да трае безкрайно. Затова благодаря, че и вие, и бюджетната комисия действате така бързо. Комисията заедно с политическите групи реагираха много бързо на предложението. Комисията си дава сметка, че допълващите декларации са предмет на дискусия. Така че взехме предвид вашата едностранна декларация, която пояснява правомощията на парламента съгласно договора. И в която се казва ясно каква е политическата позиция на парламента по отношение на упражняването на бюджетен контрол. това, което се е представено в средносрочният преглед, е по-малко от това, което предложи първоначално комисията, но все пак това е стъпка напред. За периода 2018-2020 година Европейския съюз ще има повече възможности чрез увеличаване на гъвкавостта в системата между отделните пера, а също така и между отделните години, което ще ни позволи да реагираме по-бързо и по-ефективно на новите предизвикателства. На следващо място, в допълнение към тази гъвкавост, има възможност да се задействат и допълнителни ресурси, значи гъвкавост и нови ресурси – са много необходими за решаване на проблемите, които посочихте заедостта, растежа. И създаването на <clears throat> финансови възможности за работа с миграцията в Европейския съюз и включително подкрепа за съседните държави. В момента комисията работи по едно предложение, което ще бъде обсъдено от Европейския съвет през юни. И то ще бъде представено и пред парламента. Става дума за изследванията в сферата на обраната и координацията на европейско равнище. Как тези инвестиции да станат по-ефективни. Всъщност, Бюджетните пера в момента не са достатъчни за тази цел. Средносрочният преглед създава възможности за въвеждане на нови инструменти срещу предизвикателствата, които са се появили в момента и дава възможност за по-голяма гъвкавост. Предполагам, че познавате декларацията на комисията във връзка с Италия и опасенията, които изказа Италия. Също с нашето задължение е постоянно да наблюдаваме условията на пазара на труда за младите и съответните 2-3 милиарда, които ще бъдат задействани за тази цел, които евентуално могат да бъдат допълнени с повече средства. Целта на всичко това е да се стабилизират и създадат възможности за младите хора на пазара на труда в Европа. Тази вечер ще се срещна с финансовият министр на Малта и ще поискам от него съвета да използва този период на възможности преди Страсбург за да можем да вземем съвместно решение за средносрочния преглед. Разбирам вашите опасения във връзка с някои от съвместните декларации. 5% съкръщения. Съдът на Европейския съюз извърши анализ. Очаквам през пролета да имаме повече подробности за институциите, за промените в броя на служителите в тях. Да, вие като бюджетен орган не може да ограничавате да, своите правомощия предварително. Всичко тези неща са записани в договора. Благодаря. Merci, monsieur le commissaire. Благодаря, господин комисар. А инициативата по този доклад е да излезем с декларация, която тълкува декларацията на съвета. Благодаря. Благодаря за уточненията, което ни дава възможност да представим измененията преди обяд на 22 март. Ще има гласуване на 27 март в комисията, а след това на 1 април в пленарната зала ще има общо гласуване за позицията на парламента за прегледа и многодишната финансова рамка. Кой иска да се изкаже по този въпрос? Господин Тюпре. Благодаря, господин председател. Всъщност, това не се случва доста често, но всъщност ние сме изправени пред един текст, по който имаме съгласие. Благодаря на докладчиците за доклад. Текстът е много качествен и съответно, съответно амбициозен. Виждаме една, едно добро предложение на, на комисията. някой от а, нашите приятели подходиха малко максималистично и сме изненадани до някъде от волонтаристичните предложения. В <clears throat> съвета се постигна един души по време на словашкото председателство – След това имаше известно изчакване във връзка с опасенията на Италия. И от гледна точка на драматургията, мисля, че Италия се справи интересно. Имаше някои от колегите, които бяха доста разочаровани. Но сега, като гледам текста на докладчиците, във връзка с това, което предложи Изабел, можем да се съгласим с политическата декларация, само че тази декларация в никакъв случай не може да промени правото. А това правото е, че <clears throat> Европейският парламент е, има съответни прерогативи, които не могат да бъдат променени с политическа декларация. Не мога да разбера защо <clears throat> съветът подхожда по този начин. някои моменти имаше известни опасения от гледна точка на легитимността на Европейският съюз. По някой път се питаме дали всички разбират спешността на някои събития момента има нужда от <clears throat> сериозен растеж и заето за младеста. Това е изключително <clears throat> важен въпрос. Управлението на миграционните потоци и след това идва третият въпрос – ефективната борба срещу тероризма. Следващият въпрос е изборите през 2019 година. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Добре. Благодаря, че припомнихте за декларацията. Това ми ме кара да припомня, че бюджетът ще се обсъжда всяка година, господин Комел. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на двамата докладчици за отличния доклад. Не зная <clears throat> доколко да влизам в подробности, защото нямаме особено време. Искам само да подчертая нуждата от гъвкавостта. което означава, че съответната сума следва да може да бъде използвана съобразно целите, които сме заложили. Така че не бива при гъвкавостта да отнемаме средства от определени пера. Самата гъвкавост в никакъв случай не можем да реши проблемите. Не можем постоянно да искаме допълнителни средства тук и там – но ако не разполагаме с съответните средства и държавите членки не могат да ни дадат повече, нищо няма да помогне. Затова искам да направя един коментар по принцип. Прегледа на годишната финансова рамка В тази връзка трябва ясно да се посочи от нас, че Европейския съюз следва да изясни своите цели. Кой за какво отговаря? И кой ще понесе съответните отговорности? Ако няма такова разделение, остават красивите думи за това, че ще помогнем на младите и заетостта. Но ако погледнете миграцията, например, виждате, че там все още няма общо понятие по този въпрос за целия Европейски съюз. След това ще минем към общата отбрана. Да, можем да говорим по този въпрос с общи думи, но и там трябва да има ясно разграничение кой за какво е компетентен. Когато се говори за общ и поръчки за договори за отбраната, стигаме до сериозни проблеми. Много е важно по тези неща да има достатъчно политическа воля. Не бива да говорим единствено за средствата. Благодаря, казва председателя. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch zunächst einmal bei den äh, beiden Berichterstattern. И аз искам да благодаря на двамата докладчици. Благодаря и на комисарят Отингер. който показа разбиране за проблемите в парламента. Нещо, което рядко виждаме в преговорите с другите институции. От гледна точка на политическата декларация на парламента, мисля, че това е нещо нормално като инициатива от нашата страна, като имаме предвид декларациите на съвета в годишните преговори по бюджета. В тази рамка всичко това е съвсем нормално във връзка с големия договор и не е проблем. Има известен напредък, като знаем, че ситуацията е доста трудна. Спомням си първоначалния провал на преговорите през 2013 година и естествено можем да очакваме подобно нещо сега. Спомням си трудната ни задача по време на ирландското председателство. В <clears throat> продължение на 6 месеца <clears throat> нямаше никакво желание за преговори с нас. И затова, накрая, се стигна до необходимостта за една нощ да се <clears throat> търси сериозно споразумение. Спомням си, е, моят съдокладчик господин Калфин каза, всъщност тук не става дума за повече пари, а за малко повече гъвкавост. Тоест да използваме парите, които са останали в бюджетните години на използване, така че във втората част на многодишната финансова рамка. Да има възможност за <clears throat> разплащане по различни пера. Гъвкавостта може да помогне следователно. Имаше някои пренасочвания на средства през 2015 година. Тогава трудностите бяха огромни. Може би е добре и съветът да извлече някои полки от дискусията с нас. Господин комисар, още едно нещо, по което искам да взема отношение. Нещо като инициатива, което започна преди няколко години. Имаше една бяла идея за бяла книга от комисията. <clears throat> За альтернативи за това на къде да се движи Съюза от е, държави и граждани. Ако искаме определен формат за Европейския съюз, трябва да се поемат съответни ангажименти за разделението на властта на национално и регионално равнище и кой за какво плаща. В противен случай едва ли ще има смисъл от Европейски съюз. Новият пилотен проект с изследванията в областта на отбраната. И тук има известни проблеми. Винаги, когато нещо отиде на европейско равнище, трябва да работим по-интенсивно с държавите членки и да видим какво всяка държава прави по, в съответната област, какви са отговорностите на тази държава. Какво се прави в отделните министерства в държавите членки? Спомням си потребителската криза с заблеването луда крава. Имаше <clears throat> нужни препоръки от комисията и трябваше да се действа много бързо. има подобен орган и в Германия. Защо в някои случаи се дублират нещата? Естествено, в някои случаи държавите членки определено трябва да си понасят отговорността за решенията на европейско равнище. Да. Но често те се опитват да прехвърлят отговорностите към европейското равнище, без да правят нищо на национално равнище това. има нужда за адекватно финансиране на национално и на европейско равнище. Благодаря. Euh, de tirer sur des lignes de crédit pour euh, conduire des opérations qui ne sont pas dans les compétences de l'Europe. C'est formidable. Mais не може да се <clears throat> искат съответни кредитни линии за неща, които не са европейска компетентност, скоро ще стигнем до 60-та годишния от договора в Рим. Затова е добре да се помисли кои са основните прерогативи, кои са национални, кои са европейски. Госпожа Тама, благодаря. Ние сме се гордеем с работата, която сте свършили заедно с господин Обрих господин комисар. Това са нашите размисли във връзка с отношенията ни с съвета по отношение на мелодичната финансова рамка за периода. Благодаря на всички, които взеха участие в дискусията. Благодаря на господин комисаря. Благодаря за уточненията по ролята на парламента. Надяваме се, че ще работим в тази насока. Много е добре <clears throat> да се стигне до компромисно решение. Във връзка с <clears throat> прегледа, който ни очаква, за да могат и съвета, и парламента да одобрят прегледа и да се улесни дискусията за годишните бюджети. Да. Сега ще минем към съвместното заседание с комисията ЕКОН.